състоятелност и е, ще се позволи на съдилището да се отхвърля иск за вторично производство, когато не са засегнати интересите на местни длъжници. Това трябва да доведе до улеснено решаване на е, производствата по несъстоятелност с международен елемент. Ще бъдат създадени регистри по несъстоятелността и ще бъдат въведени стандартни образци на документи, които да бъдат обменени между компетентните органи. Проектът предвижда съгласуване на производствата по несъстоятелност, засягащи различни членове на една и съща е, група предприятия, като синдиците са задължени да работят в тясно сътрудничество. През юни 2013 година на съвета на министрите на правосъдието и вътрешните работи бе проведено първо обсъждане с ориентационен характер. След това бяха приети насоки, за да се предпише посоката, в която да върви бъдещата работа. на жизнеспособните предприятия би трябвало да се даде втори шанс. Това въжи и за физическите лица. По отношение откриването на производство по несъстоятелност е, се прецизира понятието е, център на общностен интерес. Създава се или се предвижда създаването на електронен регистр по несъстоятелността във всички държави членки. Тези регистри ще бъдат свързани помежду си и до тях ще има достъп чрез портала Електронно правосъдие e-Justice. Също така се предвижда разширено сътрудничество между държавите членки – в случай на изпадане в несъстоятелност на дъщерно дружество. И ние се надяваме, че преговорите по този регламент ще приключат скоро. Гръцкото председателство е напълно съгласно, че нормите за несъстоятелността в Европейския съюз се нуждаят от съвременяване, тъй като това ще позволява да се спасяват жизнеспособните предприятия чрез даването на споменатия втори шанс. И в тази връзка трябва специално да обърнем внимание на това как ще върви работата по регламента за несъстоятелността. Той е на финалната права. Така, сега едно друго предложение за регламент на съвета и на парламента за обща уредба на потребителските продажби. Лесно можем да разберем, че подобен акт е, предвижда хармонизиране на значителна част от гражданското право в Европейския съюз. Целта е пазарът да функционира по-ефикасно и е, по- безпрепятствено да се извършва търговския оборот. Следва съответно да се хармонизира националното облигационно право, така че в рамките на всяко национално законодателство да бъде въведен един вторичен режим – който да е един и същ навсякъде в Европейския съюз и който да съжителства с националното облигационно право. Общото европейско, да го наречем пласметно право, ще се предпочита, т.е. ще има върховенство в е, всеки случай на трансграничен договор за продажба. Знаем, че това предложение породи различни реакции както в съвета, така и в парламента. Комисията е приела проекто доклад, съгласно който е, се предвижда и изменение на много от първоначалните членове, в това число приложеното поле се ограничава до дистанционния пласмент. Само. Очакваме с интерес по-нататъчна работа, особено дебатите в Европейския парламент, е, предстоящи през месец февруари. Гръцкото председателство си дава сметка за сериозните затруднения, които очакват този проекто регламент и е готово да подходи към задачата по максимално конструктивен начин. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин министр. Вие поставихте три особено важни, бихме казали, фундаментални акцента – и разбира се, ясно е, че е, е добре, че гръцкото председателство поема задачите си в началото на годината, но пък от друга страна знаете, че през това полугодие няма да ни достигне времето. Ще имаме недостиг от един-два месеца, но такъв е парламентарният график. Е, във всеки случай аз съм особено впечатлен, че сте съсредоточили вниманието си върху такава една палитра от въпроси. А сега разискваният. Ще ви задам един въпрос, чийто отговор обаче няма да чуя, защото имам успоредно заседание, на което трябва да присъствам. На всяка цена обаче искам да ви задам следния въпрос. Този въпрос може да бъде разрешен още сега. Става въпрос за присъединяването на 8 страни към Хагската конвенция за отвличане на деца. между Европейския парламент и комисията от една страна и съвета имат различни становища по отделни въпроси. Това води до там, че е започнала процедура, но в момента е в задънена улица. Защото съветът не желая да продължи с а, и не одобрява прехвърлянето на този въпрос към парламента. Осем държави, между тях Русия и северноафрикански държави като Марокко, където от тълко време ние искаме тази конвенция да се присъединят към тази конвенция. Та тези държави най-после проявяват желание и всичко е спряло. В момента няма никакво движение все в някакъв момент трябва да се намери решение и да излезем от тази задънена улица. Не можем просто да накараме съвета да даде одобрение за продължаване на този процес. Не можем на теоретично ниво да решим този институционален въпрос в, прослед... в обозрим период. Трябва да намерим решение за гражданите и аз апелирам към вас, към председателството, да се погрижите тази процедура да продължи. Тук става дума наистина за благото на родители и деца, които и без това се намират в тежка ситуация. Пример, това става въпрос за раздяла, за отвличания и в тази ситуация не бива да позволяваме влушаване. Не трябва да действаме в една сива зона. Европа се опитва да накара тези държави до някъде да се опитат да намерят подходящи решения – вероятно, това няма да помогне на всички, но ще направи живота поне на някой по-лесен. И искам да ви помоля да се вземете сериозно с този въпрос. Колега Цвевка, заповядайте. Благодаря, господин министър, за тези толкова важни информации. за това кратко време вие не възнамерявате да създадете и да представите един голям набор от въпроси, а се концентрирате върху същественото. Тези теми могат да бъдат един правен инструментариум за растеж на вътрешния европейски пазар, на европейската економика. По отношение на пласментното право или регламента за процедурата по несъстоятелност, тук виждаме шанса поне да се заемем с най-елементарните аспекти и да ги приключим преди края на вашето председателство. Тук има известна, известна несигурност. Това не е проблем само на гръцкото председателство преди новият парламент да започне своята работа, преди да бъде избрана новата комисия, ще изминат месеци. Всичко е много фрагментирано и ние държим тези решени въпроси да окажат положително влияние върху економическия растеж. Ние много държим това да бъде взето предвид по подходящ начин, да бъде осигурена определена защита от бъдещи турбуленции на европейския пазар. Благодаря сърдечно за доброто сътрудничество и до сега в рамките на Брюксел 1. Следващата седмица ще има заседание на трилога и се надявам, че ще можем да приключим с тази процедура. След това ще бъдем готови да гарантираме едно нормално функциониране на единното патентно право. Благодаря. Благодаря, господин председател. Първо пожелавам успех на председателството, уважаеми господин министър. една от най-важните теми. Вие е, имате а, е, моя имате пълната подкрепа на всички депутати по отношение на е, темата във връзка с правото в областта на несъстоятелността. Тази, поздравявам ви, че сте избрали тази тема като център на вашата дейност. Може би това ще бъде и потик към комисията да предприеме нещо по въпроса за хармонизирането на правото по несъстоятелността. Например, драматичната ситуация в Испания, където десетки хиляди хора загубиха своите жилища. Това обаче е в посока комисията, не към вас. Сега имам следния въпрос. На пледарното заседание приехме доклада за равенството на мъжете и жените в надзорните органи. Роди Краца, гръцки, нашия гръцки колеги, колега участваше активно в комисията. Гръцкото председателство може би ще успее да завърши тази тема. До каква степен до каква степен сте в контакт с вашия колега министър, който изрази известни резерви? Интересувам се до каква степен съществува съгласие и по отношение на Европейската прокуратура. Знам, че вие сте на абсолютен професионалист по тази тема и аз напълно осъзнавам, че това е обширна, огромна а, тема но като се има предвид а, графикът от страна на съвета съществува интереса да преминем още малко напред. До каква степен а, тази тема в, до каква степен се интересувате от тази тема? И от колегата Маси. Благодаря, господин председател. Аз също пожелавам успех на вашето председателство. Познавам страната ви и при сърце вземам нейното положение днес. По време на пленарната сесия в Страсбург един наш колега, една наша колега депутат, госпожа Подимата, се изказа на отличен гръцки, разбира се. Тя, разбира се, е от Гърция, но всичко това породи у мен чувство на носталгия. Спомних си как като младеж четях и превеждах старогръцки. Е, е, е, вероятно вече не ме бива в това, но, но съм учил с удоволствие на изуст пасажи от древногръцки е, исторически и философски текстове. Но, е, да повдигна един въпрос, който може да ви се стори до някъде деликатен. По време, към края по-скоро, на литовското председателство, гръцки представители поискаха разговор с е, докладчици и докладчици Сянка и в дух на пределен политически реализъм, посочихте, че текстът не би могъл да бъде прокаран в близко бъдеще. Но, като видяхме какво става в съвета, и какво предстои за през февруари и март. А пък от друга страна, днес на обяд научавам, че големите четири лобита са неудовлетворени. Видите ли, ние можем да се съгласим, те не могат. Yo le quería preguntar que la omisión de ese tema en... Нали, ние, ние тук постигаме съгласие, едва ли не консенсуса, видите ли някакви лобисти слагат прът в колелата, Та, та се питам вие как, как бихте се справили като, като председателство. Не, че на мен тия текстове особено ми допадат. Аз в някои случаи вероятно ще гласувам и против. Но, но, но не можем да, да ставаме заложници на всякакви лобиски интереси. Благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. Госпожа Викстрам, не? А, а желаете, заповядайте, госпожа Викстрам. имам чувството, че трябва да кажа още нещо. Тук в парламента е, винаги сме се занимавали с правата на жените. Преди няколко години имахме бях, бяхме приели и се занимавахме с забрана за посещения. Тоест, ако една е, жена иска да посети друга държава, тя трябва да има право на това. И това е право на всеки европейски гражданин. Трябва да стане и ясно, че жените трябва да могат да се придвижват свободно. Това играе роля обаче и по въпроса къде могат да се придвижват жените до каква степен бихте били вие готови да се заемете с тази тема? Освен това, мисля, че сте поставили добри приоритети и разбира се, се надявам и вярвам, че гръцкото председателство ще бъде също толкова успешно, колкото планира да бъде. Мисля, че всички ние дължим благодарност на Гърция за усилията които, които поема в рамките на своето председателство. Благодаря ви. Господин министр, вие имате думата. Аз също ви благодаря, госпожи и господа депутати, за проявения интерес за зададените въпроси. А, моля председателя да изключи микрофона си, моля, тъй като се чува така, що се отнася до ам, похищенията на деца, ние отбелязваме казвам от вас, госпожо, и ще потърсим решение на въпроса, но според мен ще трябва да се изчака решението на съда Е, но не съм сигурен, че това решение скоро ще излезе. Сега, що се отнася до несъстоятелността? Да, да, разбира се, е, прекрасно би било за, за растежа, за е, обличаването на търговски оборот. Предходният регламент се прилага повече от 10 години и се е доказал на практика – в този смисъл, особено що се отнася до трансграничните търговски отношения, но в същото време бяха проявени известни слабости, особено що се отнася до процедурата по несъстоятелност, както и до предшестващото обявяването в, в несъстоятелност производство. Та, сега това трябва да се оптимизира, просто да се повиши ефикасността на трансграничната несъстоятелност в интерес и на отделните държави членки, разбира се на Европейския съюз като цяло, тъй като това би било от полза за растежа, е, както на отделните предприятия с е, трансграничен елемент, е, така и за общия економически растеж. Сега, правото на посещение, на, на, на, на свиждане на, на жените – е, това е в е, правомощията на нашия министр на вътрешните работи. Е, имаме съответно виж държавен служител, който отговаря за тези въпроси. Аз ще му предам вашия въпрос и своевременно ще получите отговор. Но защо е, защо е важна тази материя? защото е, нейното уреждане би благоприятствало събирането на семействата и толкова по-добре. Що се отнася до е, контролните механизми в областта на економиката, аз е, с интерес изслушах вашето изказване, но то също превишава моята компетентност и аз ще предам казаното от вас на съответния министр. Европейската прокуратура – Аз вчера вече засегнах този въпрос пред вашата комисия на парламента за правата и свободите. Европейската прокуратура наистина ще е, даде по-голяма възможност за противодействане на, на престъпността в Европа, особено срещу интересите на Европейския съюз като такъв. Е, така че уреждането на, на тази материя не е определено положителна стъпка и работата следва да, да напредне. Но, разбира се, знаете, всяка държава членка има своята специфика, свързана с конституционното си устройство. И възниква въпроса за независимостта на съдебната система, за разделението на изпълнителната, законодателната и съдебната власт. Та, каква би била по-нататък структурата на тази Европейска прокуратура и какви биха били връзките между нея и прокуратурите на отделните държави членки. Това те първа трябва да се определи. Трябва да си задем въпроса и за субординацията, за, за иерархията на, на различните органи. Не бива фактически да се посяга на, на, на сърцевината, и да се каже на твърдото ядро на националните правомощия но разбира се е важно да се уплътни, така да се каже, да, да се засили сътрудничеството е, между държавите членки на общо европейско равнище в интерес на общата ни цел, а именно опазването на економическите интереси на Европейския съюз. Е, и както казах, има, има сериозни разлики и различия между държавите членки не бих искал да ви, да ви досаждам прекомерно с въпросите за субсидиарността и прочие и прочие, но във всеки случай трябва да подчертая, че не се изключва е, и варианта за силено сътрудничество до края на нашия председателски мандат. В заключение бих казал, че по този въпрос това е една изключително положителна инициатива на Европейския съюз. Е нещо, което особено е, определено би трябвало да бъде даден тласък. Така, имаме ли още нещо? Да, за участието на жените в управителните органи, в управителните съвети на транснационалните дружества. Да, това пак е в ресора на друг мой колега от правителството. Но, но това е въпрос, към който Гърция проявява интерес. Аз ще обсъда въпроса с господин Михалакис и отново ще видим доколко е възможно да ви предоставим най-актуална информация. Аз разбира се имам лично мнение по въпроса, но ми се струва, че господин Михалакис по-уместно би могъл да ви отговори. Но аз се отнасям положително и в личното си качество мога да го заявя без колебани. И в Гърция специално вече е направено немалко. малко това отношение. Не малко за защита интересите на жените и, и, и в това число за предпазването им от упражнено върху тях насилие с, с материална база, за, за убежище и така нататък. Освен това се говори и за квоти е, на, на представителство на женския пол е, на всеки ешелон на държавната администрация, в това число и отговарящата за економиката на страната. Желаете ли още веднъж думата? Не. Мислих, че няма да се говори по темата за жените в управителните органи, но я засегнахме. Искам да ви благодаря най-сърдечно, господин министър. Пожелаваме успех на гръцкото председателство и ако можем да ви помогнем с нещо в оставащите месеци от нашия мандат, ще го направим с удоволствие. Аз също ви благодаря, господин председател. Благодаря на цялата ваша комисия. И а, ние сме сигурни, също убедени сме, че ще сътрудничим добре по всички въпроси от взаимен интереси и ние гледаме напред към месеците на нашия мандат с оптимизъм. А, е, толкова повече, че сътрудничеството ни няма да трае кой знае колко дълго предвид обстоятелствата. Благодаря. Thank you. So, uns bleibt dann in der Tagesordnung auch nicht mehr so viel übrig. Имаме още много малко неща в нашия дневен ред. Точката за субсидиарност. Посочвам становището на германския Бундесрат. Следващата среща, следващото заседание е на 10 февруари в 3 часа в Брюксел. Заседанието е закрито. Благодаря ви. So.